Председателят. Добро утро, дами и господа. Моля, заемете местата си. Заседанието е открито. Виждам, че госпожа Крейтън още не е дошла, за това нека започнем с господин Парозо. Господин Руди. Е, е, господин председател, редовно привличам вниманието ви